Il y a une petite manifestation que je vais voir. Um, good morning, um, everybody. Uh... Добро утро на <clears throat> всички. Добре дошли на нашето днешно заседание. Нека първо да приемем проекта за дневен ред. Вие всички сте го получили и ако няма бележки по него или възражения, проектът за дневен ред се приема. Имам няколко съобщения. Както винаги, може да се следи нашето заседание в интернет. Искам да напомня, че е отменено заседанието ни в четвъртък след обед. Поредния брой на бюлетина на нашата комисия вече излезе. Също така Можете да намерите в папката с документи съобщение за мисията на нашата парламентарна комисия в Испания, която беше на посещение там през февруари. За сега съобщението е само на английски. Вчера вечерта би трябвало да са били подготвени и преводите, така че можете да го видите на всички езици. Що се отнася до конференцията на високо равнище да оформим нашето цифрово бъдеще, тя се проведе в сряда на 25 април в Европейския парламент. Тя беше организирана от председателя на парламента господин Таяни и от госпожа Мария Габриел, комисар по цифровата економика. Конференцията обърна внимание на едно от най-важните предизвикателства пред институциите на Европейския съюз, а именно до оформянето на цифровия единен пазар и използването на възможностите, които създава цифровата революция. Организацията на конференцията разчиташе много на активното участие на нашата комисия, както и на комисията ИТРЕ. Имаше е, много членове на нашата комисия, които участваха в конференцията. Госпожа Ана Мария Кораца Билт, е, заместник-председател на е, нашата парламентарна комисия, беше председател на две от заседанията. Евлин Гепхарт е, участва, е, както и Никола Данти и Дита Шаранзова. Това бяха съобщенията от моя страна. Стигам до е, приемане на протокола от заседанието ни от 21 март 2018 ако няма възражения, протоколът се приема. Сега ще продължим с доклада за междуинституционалните преговори и събития. Мортен а, Локегард беше нашия докладчик по една от темите. Благодаря. Вчера проведохме третата тристранна а, среща – по изискванията за достъпност. Е, трябва да ви кажа с удовлетворение, че преговорите вървят добре, с пълна скорост и се надяваме да приключим работата по това досие по време на българското председателство. Това са сроковете, които си поставяме, въпреки че те са доста напрегнати и трябва да видим дали ще успеем да задържим темпото. От името на парламента аз подчертах, че трябва да излезем от тези сиви сгради колкото е възможно по-скоро, за да може наистина да постигнем проби в достъпността на средата. Вчерашното заседание уточни текстовете на член 12, членове 13 и 14 и така наречените приложения 1 и 1А. С удовлетворение мога да отбележа, че постигнахме споразумение и по трите теми. Е, необходими са само някои технически уточнения. Това е основният въпрос. Член 12. Основни промени и несъразмерна тежест. Е, той се прилага без обаче да се допускат злоупотреби. Здравейте, извинявайте. От друга страна, този член трябва да се прилага с 100% правна сигурност и с удовлетворение искам да изтъкна, че ще е, бъдат конкретизирани критериите, ако приложение 4 се окаже недостатъчно. Най-сетне успяхме да убедим съвета да приеме позицията на Комисията по заетостта за хората с ограничения. Успяхме да убедим председателството нашата позиция да бъде отчетена при изработването на делегираните актове. По членове 13 и 14 използването на общи стандарти или а, на конкретни технически спецификации. Тук съвсем ясно посочихме, че основният ни приоритет е общия стандарт комисията трябва да приема конкретни технически спецификации вместо общи стандарти само в някои строго определени и малко на брой изключения. По такъв е, начин ще стане задължителен текста и комисията ще може да приема с делегирани актове е, такива спецификации по изключение. Посочихме пред е, е, съвета, е, че стандарт е, е необходим и че не е необходимо да се удължават сроковете, още повече като имаме предвид, че за редица продукти такива стандарти вече съществуват, така че графикът е разумен. За приложения 1 и 1А за застроената среда, може би помните, проведохме някои дискусии още през втория кръг на тристранните срещи, постигнахме първо споразумение за функционалността на застроената среда. Обсъждахме и други теми, освен трите, които а, посочих. И вече навлизаме в същината на директивата и то най-противоречивата и част. Първо, терминалите за самообслужване. Не всички са готови на компромис по този въпрос, но тук е необходимо а, да се намери точния текст, по който съветът и парламентът могат а, да се договорят. За транспорта парламентът и съветът заявиха, че трябва да избегнем дублиране на законодателството, за да може то реално да функционира. парламентът приема позицията за установяване на този текст, някои технически корекции за интермодалния транспорт. Имаше предложение от съвета. Според нас съветът не предлага нищо ново. Знаете, че и туристическите услуги бяха включени, хотелиерски услуги, къмпинги и други. Тук парламентът е много по-амбициозен, както от, парламент, от а, комисията, така и от съвета. Все още не сме се споразумели по тези а, въпроси, но така или иначе имаме редица тех... туристически услуги, които влизат в приложното поле и трябва да бъдат конкретизирани. Що се отнася а, до телефонните номера за спешни случаи, парламентът запазва своята голяма амбиция да поддържа предложението, което е представено на вниманието на съвета. И най-сетне по националната база данни по член 17 и процедурите по подаване на жалби, парламентът би могъл да се откаже от първоначалното си предложение, ако се води регистър на подадените жалби и се прилагат действащите процедури, примерно по директивата за альтернативно решаване на спорни въпроси. Накрая имахме и някои теми за проучвателни обсъждания. Някои от тях никак не са лесни. В първата проучвателна дискусия Говорихме за микропредприятията, е, марката CE и някои други въпроси, но не постигнахме съгласие и се договорихме през идните седмици да продължим обсъжданията. Нашите технически експерти работят е, много активно, много сериозно. Надяваме се на 12 юни ме коригира председателката да проведем заключителния кръг, така че да приключим по време на българското председателство, защото това досие е крайно необходимо. Това е благодаря. Благодаря ти, Мортен. Имаме и а, преговори за които ще ни докладва докладчика господин Прието. A todos compañeros. Hemos realizado hasta la fecha dos Добър ден, колеги. До тук сме провели два триалога. Имаше и няколко технически задания, като целта беше да се постигне споразумение за директивата за уведомленията – Изходната ни позиция в трите институции беше много различна. Е, техническите експерти и асистентите свършиха техническата работа и ние също вършим добре политическата част. Заседанията върват с добро темпо. За сега имаме временно споразумение за голяма част от директивата, член обхвата, дефинициите също, член 2. Всъщност целият член 3 с изключение една линея 4, там има няколко потребни въпроси в 4.1 е, А, Б и С. В е, член 5 информация за обществото и съгласуване. И член 9 включително и някои други. Член 10 и окончателните разпоредби в е, член 11, 12 и 13. Общо взето приключихме по тези въпроси. Остават обаче три или по-скоро четири основни въпроса за решаване. Един от тях е, е много деликатен и за него ще говоря по-късно. Първо, първият нерешен е, въпрос е в е, член 3, алинея 4 за правните последици при неспазването на изискването за уведомяване. Става дума за процесуалният ефект и материално-правният ефект. Позицията на съвета е много твърда. Много по-твърда от това, което очаквахме. Очаквахме, е, че ще се появи компромисно предложение, но Съветът не отстъпи нищо. Може би това е червена линия, ако държавата членка не спази своите задължения за уведомяване. Ние смятаме, че тук става дума за сериозно процесуално нарушение, има сериозни правни последици. Парламентът се придържа към първоначалната позиция на комисията за случаите за несъответствие и неспазване. Все пак е, съветът има по-различно виждане. Според нас е, можем да преговаряме по този въпрос в зависимост от позициите по други части на акта. Стига да покажем политически нюх и гъвкавост. Вторият въпрос, който трябва да бъде решен, е в е, член 4, алинея 1, буква Д. Системите за разрешение и програмите, които са предмет на разрешение, Европейският парламент изисква уведомяване. В по-широк план. Тук сме добавили няколко точки – съответствие с нашето споразумение тук в комисията. Ставаше дума, си мислехме за търговски съобщения. А съветът е на различно мнение. И се противопоставя на допълнението, което предлага Европейския парламент. Най-деликатният въпрос, той беше много труден по време на дискусията и в нашата комисия, това е член 6 за, за сигналите и за периода за бездействие. Постигнахме споразумение за 3 месеца период за отмяна на действията. След изтичането на трите месеца, държавите членки, ако не успеят е, да приключат е, проекто уведомлението, след изтичането на трите месеца няма да има блокиране за държавите членки, които приемат е, това разпореждане. И това беше прието като наша позиция в Комисията по вътрешния пазар. Комисията за сега няма възражения. Съветът <clears throat> се придържа към много твърда позиция. Та казва, че тази линия е по-червена от червеното. Става дума за член 6. Това е най-деликатният момент в преговорите до сега. И тук е, най-вероятно ще се сблъскаме с е, трудности, за да се постигне споразумение за цялата директива. Искаме да постигнем споразумение чрез преговори. И също <clears throat> да спазим мандатът, е, който ни е даден, включително и философията, която стои зад него, трябва да има демократична легитимност и работим с националните парламенти в тази част. Оптимистично съм настроен, че на следващото заседание на 6 юни надявам се, че ще постигнем окончателно споразумение за директивата за уведомяване. И така, се надявам тя да бъде прията по време на българското председателство. Това е състоянието в момента. Има сериозен напредък, но най-чувствителният въпрос е член 6, алинея 2 до 5. Благодаря на парламента и на асистентите, на администрацията и на докладчиците в Сянка по време на триалога. Благодаря. Докладъка за госпожа Гебърт като докладчик. Президентин. Благодаря, госпожо председател. И аз имам добри новини. Много добре напреднахме на последното заседание. Междувременно от последното заседание на комисията беше постигнато това всъщност. Някои теми изчистихме от е, е, като например е, е, апдейтите, актуализацията с съвета. Тук стигнахме на едно мнение по дефиницията за цена. Това беше една от трудните теми. Бяхме единодушни и така доближиха ни се становищата и по член 12. Също така по 12.5 е, казах. Е, два пъти съм си го вписала, толкова беше важно. Е, след това срока за изпълнение. Разбрахме се със съвета за два месеца, две години и два месеца. Първоначално исках един месец, след това година и нещо. Така че мисля, че добра сделка сключихме, така да се каже. Е, колкото до насрещните услуги, тук също се напаснахме съображенията Оперативната съвместимост също беше въпрос, по който стигнахме съгласие, е, така че на 14 май е, стигнахме до е, окончателния текст. Все още не съм го погледнала да видя дали е, е, с, всичко е наред е, с него, но се споразумяхме и за прекратяване на договори също. Е, защото е, този въпрос ще се обсъжда в контекста на електронния кодекс и с е, колегите от другите комисии, например ИТРЕ, се договорихме предварително и ще продължим да преговаряме, за да нямаме противоречия по този толкова важен въпрос, защото чухме друга информация е, за това какво е решено и не е, от други източници, но е, ние с помежду си трябва наистина да изчистим нещата, така че да няма противоречие. Напреднахме много и по отношение на договори, изключени в преходния период вече няколко е, подробности ще е, е, решим и на техническо заседание. Е, им останаха някои въпроси, е, които е, трябва все още да обсъдим. Че, е, това е член 14. Е, е, тук още не, не сме стигнали до съгласие. Много разгорещана дискусия се води по него. Постигнахме и съгласие и по е, въпроса за е, вградения софтуер в е, е, различните продукти и стоки. Парламента, според парламента това трябва да се счита за цифрово съдържание. Съвета настоява софтуер да, да попада в приложното поле на стоките, да се третира като стока мисля, дадах ясно да се разбере, че ние в парламента сме на едино мнение, че вградения софтуер трябва да се е, третира като цифрово съдържание и е, за нас това наистина е една червена линия. Е, измененията е, по член 20 също се обсъждат все още. Пет предложения направихме. Едно от тях е по е, текста на, на самия член. Е, е, за разлика от съвета, ние приоритизираме нещата и не сме склонни да се откажем от всичко в член, по член 20. Разбира се, тук нещата опират и до степента на хармонизация. Установих, че при, е, напоследък представителите на съвета все по-често е, използват думата, мъча се да се сете, е, целево хармонизиране. Тази, това е, т.е. не минимална хармонизация, целева хармонизация. Е, трябва да се е, е, да проверим наистина дали това е само едно повърхностно впечатление или действително това е тенденция. Ние държим за пълна хармонизация до степента на защита на потребителя. Е, сега ще видим, въпроса все още открит. Следващото заседание не е, е определена. Датата на следващото заседание някъде през юни ще бъде. Не сме е, определили дата, както казах, тъй като много трудно е да намерим дата, която да е удобна за всички. Междувременно Паскал, Аксел Фокс и аз работим с съвета е, предложихме няколко дати, които съвета не, предло... не прие. Е, съвета пък предложи други, които за нас не са удобни. Остава си труден въпрос, но общо сето е, напредваме. Успех в търсен, намирането на подходяща дата. С успех и с, в останалата част от преговорите и така, това, беше, това бяха докладите по междуинституционалните преговори. Сега можем да започнем с е, дискусията по пакета за стратегията за обществените поръчки и по-конкретно е, компромисното предложение, е, където докладчик е Коелю Нашев. You, Chair, Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Стратегическия пакет за обществените поръчки привлече много предложения, на основата на които успяхме да разработим 17 компромисни предложения, за да можем да се справим с основните предизвикателска. Искам да благодаря на всички политически групи, без никакво изключение, които ни дадоха възможност да разработим тези 17 компромисни предложения. 16 от тях се подкрепят от всички политически групи, без изключение. Това отразява общата загриженост на парламента за предизвикателствата, пред които стои системата на обществени поръчки, както и отразява необходимостта от повишаване на знанията и уменията на специалистите в областта на обществените поръчки. Мисля, че успяхме да подобрим първоначалния а, текст и да отразим най-важните предизвикателства и безпокойства. Първо, разочарованието на парламента от темповете, е, с е, които държавите членки е, транспонират директивата от 2014 година. Ние настояваме за незабавно транспониране на директивата. Това е компромисно изменение номер 4. Второ, второ необходимостта Европейската комисия да подготви по-добре организиран инструментариум за прилагане на обща рамка за обществените поръчки за всички участници. Това е компромис номер 5. Значението на обществените поръчки на регионално и местно равнище трябва да бъде в съответствие с регионалните и местни стратегии. Това е компромис номер 6 необходимостта от иновационни обществени поръчки, които са интелигентни и приобщаващи, особено за малките и средни предприятия и кръговата економика. Това са компромисни изменения 7 и 8. Пето, значението на качествените е, критерии. Възложителите трябва да бъдат е, насърчавани да прилагат други критерии, а не само и единствено критерия най-низка цена. Това е компромис номер 9. Компромис 10 е за социалното приобщаване и за строго спазване е, на текста на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Това са компромиси 11 и 12. Компромис 12 е, е, конкретизира значението на участието на хора с увреждания – Компромис 10 е, е за участието на малките и средни предприятия, включително и е, възможност е, за участие в обособени позиции или лотове. И на осмо място накрая, както възложителите, така и изпълнителите трябва да обърнат внимание на повишаването на уменията, които са необходими на различните етапи на процеса на възлагане на обществени поръчки. Това е, е компромис номер 16, усъвършенстване на законодателството, подобряване на обучението и израстването в кариерата. Благодаря. Благодаря. Имаме докладчиците в сянка. Сега от името на социалистите, заповядайте. Euh, Благодаря. <clears throat> Искам да кажа, че съм доволен от 17-те компромиси, които бяха докладвани от докладчика. Да. Много е важно <clears throat> да се посочи, че обществените поръчки са стратегически инструмент за устойчивото развитие. И целта тук е да се да се транспонира директивата максимално бързо. Тук трябва да се вземат предвид и критерии, които са социални, екологични, включително и свързани с качеството. Много важно тук е да има прозрачност и интегритет в сферата на обществените поръчки. Искам да благодаря на докладчика за отличната му работа и да поздравя за доброто сътрудничество между докладчика и останалите в екипа. Благодаря. CR we have uh, Lady Mubar, please. Екаре, Мубар. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчика и моите колеги докладчиците в Сянка за отличната работа и за компромисните изменения. Екаре е в състояние да подкрепи компромисите, особено онези, които са насочени към професионализацията на професията обществени поръчки. Това е акцента според нас. По този начин пазарът ще се отвори към МСП и ще бъдат премахнати необходимостта премахната необходимостта да се плащат огромни хонорари на консултанти. Тук има нужда от прехвърляне на умения и познания към държавните органи. И това ще бъде в полза на всички. И така, като се движим към приемане на доклада, трябва много внимателно да наблюдаваме изпълнението и след това да видим как нашите идеи се реализират на практика. И накрая искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на доклада. Благодаря за Алде, господин Селинч. Much, благодаря, госпожо председател. Позволете ли ми първо да благодаря на господин Коелев за отличната работа по този важен акт и добрият дух на компромис, който прояви ние потвърждаваме, че Алта ще подкрепи всички 17 е, компромисни изменения. Текста, който ще бъде гласуван е балансиран и така ще облегчим достъпа на МСП към обществените поръчки. И тук ще настояваме за по-добро предложение на директивата от 2014 е, година, което е от ключово значение – много добра работа. Доволни сме от резултатите. Благодаря. Thank you. Благодаря. Гое. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Малко досадно ще бъде моето изказване, защото всъщност ще повторя, повторя повечето от нещата, които чухме от колегите до тук. Открихме, че има доста неразбиране на национално равнище, като става дума за директивата за обществените поръчки. Всъщност не се дава възможност да се прилагат други критерии, освен най-низката цена. Така че съм много доволен от работата, извършена от докладчика и за компромисите, които беше, бяха постигнали. Благодаря и на, на конструктивния дух на работа с заместник, с докладчиците в сянка. Надяваме се, че докладът ще бъде подкрепен. Зелените, господин Шолц. Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Коелю за отличната работа по този акта. Радвам се, че успяхме да намерим начин за споразумение по тези 17 изменения. И така текста беше подобрен. В измененията са включени всички важни въпроси, свързани с обществените поръчки. Да. Обществените поръчки а, са много важен инструмент за борба срещу корупцията и организираната престъпност. И е много важно да се настоява за системи за приложение на, на новата директива в вътрешното право на държавите членки. И тук трябва да поискаме от държавите членки да използват целият намор, набор от възможности. Включително социалните права. И така, общественото поръчки ще станат важен инструмент за подобряване на економиката и за някои други аспекти в обществото. Затова е изключително важно парламентът и в бъдеще да следи какво се прави по тази тема. И се надявам, че това ще се прави и през следващия мандат на парламента. Като правим предложение към Европейската комисия да прави сериозна оценка на ефективността и ефекта от обществените поръчки. Благодаря комисията. Господин Томас Спорман. Добро, добро утро, колеги. Искам да благодаря на господин Коелю и докладчиците в Сянка за отличната работа по този акт. Беше постигнат значителен консенсус и ние сме доволни от е, това. И сме съгласни с посланията, които стоят в от доклада и в компромисните изменения. Благодаря. Гласуването в комисията по този доклад ще бъде на следващото ни заседание през юни. Благодаря на всички. Следващията акта е за правата на пътниците в ЖП транспорта. Тук става дума за някои изменения. Сега ще дам думата на докладчика. Благодаря. Проведохме първото заседание с докладчиците в Сянка. Това беше вчера. И така се установи един добър дух на сътрудничество между нас, както беше и по предишни актове. Това е становище по законодателен акт и нещата са по-сложни. Затова трябва да внимаваме с оглед на качеството на работата, която се влага в нашите изменения. Постигнахме съгласие за основните принципи както това беше направено на предишни дискусии в нашата комисия. Ние всъщност сме комисията, която защитава правата на пътниците. Това е нашата мисия. Ние имаме защитата на потребителите в мандата на комисията. В сравнение с комисията по транспорта. Нашата позиция спрямо комисията на, по транспорта е много силна. Наблюдавам тяхната работа, присъствам и се опитвам да защитавам максимално правата на пътниците, защото в нашите дискусии тук в ИМКО акцента пада на малко по-различно място. Защото в другите комисии се имат предвид и големите интереси на железниците. Затова наш Нашето намерение е да подчертаем значително правата на потребителите. Надяваме се, че ще успеем да прокараме нашите решения в комисията по транспорта. Заедно с докладчиците в Сянка ще се опитаме да направим всичко възможно за защита на правата на пътниците. Вторият момент, който беше уточнен вчера, че тук става дума за преработка за съответните ефекти от това. Може без край да обсъждаме основанията за измененията към съответните членове. Някои разпоредби са засегнати косвено – и не бива да вървим в тази посока към безкрайни дискусии. Много е важно в тази рамка да въведем гледната точка на комисията ИМКО. И така, надявам се, ще успеем да приключим по-бързо. Програмата е доста натоварена, има доста изменения. Аз самия подготвих 27 компромисни изменения и вчера успяхме да разгледаме доста важни въпроси, но остават и други. Вчера си говорихме, че трябва да изберем един широк е, обхват, приложено поле, включително системите за метро и историческите трамваи, които държавите членки поискаха да бъдат изключени от е, някои от правата, не от всички права. Говорихме и за проблема за обслужването в държавните железници, тъй като това се прави на територия в държави, които не са членове на Съюза. Това е проблем. Но по принцип е, обхвата трябва да включва всички ЖП услуги. На второ място изстановихме един доста дълъг списък от разпоредби, които трябва да бъдат изчистени. В сравнение с предложението на комисията и моя доклад, надявам се, че ще има добра добър обмен на мнения, за да можем текста, който ще приемем за защита на правата на пътниците, да бъде приложим. Дори да има изключения за някои категории на национално ниво, дефиницията за билетите и за това как да се подобри обслужването на място, където се купуват билети, така че да може да се направи връзка с следващата гара. Като се купуват билети от едно място, във връзка с различните договори за транспорт, като цяло Текстът е сложен, но имаме намерение да включим, да попълним празнотите от гледна точка на правата на пътниците. Очаквам с интерес заседанието на докладчиците в Сянка, което ще бъде следващата седмица. Настроението е добро и се надявам в доклада да бъде отразено становището на голямото мнозинство от политическите групи. Благодаря. Госпожа Тюн. Мисля, че Паскал да вземе думата. Госпожа Тюн не можа да присъства. Тя изпраща своите извинения. Ме помоли да заместя в дискусията днес във връзка с правата на пътниците. Тя е уведена, че след заседанието на докладчиците в Сянка, докладчика на Имко ще може да предложи балансиран текст и решение, което ще вземе предвид основните интереси на пътниците и ще осигури доброто функциониране на железниците в Европа. Госпожата поставя акцент върху три въпроса. Първо, според нея – приоритет номер едно е нашата комисия е, е да наблегне върху правата на хора с увреждания или хора с ограничена мобилност. Трите часа предварително уведомление за помощ са абсолютно необходими, за да не ограничаваме тези хора и да не им пречим за пътуване. Трябва обаче да се търси гъвкавост за малките гари, където минават по-малко от 10 000 пътници. Някои от тези гари са без постоянни служители, но би трябвало да осигурят е, асистент е, след 24 часа уведомление. Освен това, тази помощ трябва да бъде безплатна. Вторият приоритет за госпожа Тулус е достъпа до данните, което е изключително важно да се реализира пазара, потенциал на пазара и не бива да се допуска ситуация, при която операторът не предоставя информация за цените и маршрутите на други конкуренти на съответните платформи. ЖП предприятията трябва да предоставят данни за ЖП връзките и цените с разписание в реално време, което дава възможност на продавачите на билети да събират данни за всички връзки за комбинираните пътувания. В резултата ще бъде постигнат значителен напредък към прозрачност и билетите за пътници ще станат по-ефтини тъй като операторите трябва да предложат по-конкурентни цени или допълнителни услуги. Третия приоритет е задължението на предприятията в ЖП транспорта да предлагат един билет за няколко пътувания, когато има такъв възможност. Особено ако пътуването се поема от едно предприятие. Това може да се направи чрез един портал за букинг в рамките на Европейския съюз, което ще улесни пътниците. Госпожа Тул подкрепя напълно предложението на господин Де Йонг една обща клауза за забрана на всякаква дискриминация в член 5 и същевременно подкрепа на правото на пътниците да качват своите велосипеди в влака. Надява се, че ще бъде постигнат балансиран текст. Благодаря. Люси Благодаря за социалисти и демократи Люси Андерсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Е, началото е отлично по това досие, както и измененията. Имахме заседание вчера, което протече в много положителна атмосфера. Много хора се изказаха. Аз приветствам е, отношението на докладчика по отношение на приложеното поле. Много важно е това. Ние внасяме много амбициозни предложения за изменения по приложеното поле, тъй като имаме собствено така, отношение към въпроса в тази комисия, особено въпросите свързани с териториалност може би отчасти, защото трябва много внимателно да работим по този въпрос. Има ограничения в Европейския закон, разбира се, но въпросът е важен. Пълно съм съгласна с това, че господин Де Йонг трябва да играе максимална роля да участва максимално в дискусиите с Комисията по транспорт и е, смятам, че всички налични документи трябва своевременно да се е, предлагат и предоставят и на колегите от РАН. Е, всеки трябва да разполага с пълната информация по всяко време трябва да, да мислим и така в перспектива. Е, ако, например, стигнем до някакъв е, проблем, надявам се да няма такъв, е, но така оглеждайки възможностите до края на годината, не мога достатъчно да, да, да наблегна на това колко важно е, е това досие. Това е нещо, което е много близко до съзнанието на обществеността. Хората го разбират и натиска върху парламента е, е много силен за това да, да вземем вярната позиция. И е, всички очакват с е, тази преработен вариант с е, нетърпение, е, така че е, трябва да го направим. По няколко други е, няколко въпроса, които бяха засегнати до тук. Съгласна съм с е, казаното, е, но е, друга област, в която можем да бъдем полезни, това е в прилагането на правата. Редица изменения внесахме в този дух. Тук обсъдихме ги много подробно и имаме водеща роля Знае, че е трудно, е, но ако Денис може да е, организира максимален брой е, заседания и срещи, ще е добре. Вчера напреднахме добре. Един час имахме на разположение, два-три въпроса разгледахме, но много други остават. А трябва да си свършим работата. Благодарим на всички и благодаря на всички. Очакваме наистина добри резултати по това досие. Благодаря много председателката. Сега за ЕКАРЕ, господин Солико, е, той отсъства, той ме помоли да е, прочета неговото е, изказване. Той благодари на колегите за доброто сътрудничество, особено на докладчика, който предостави проекта за компромисни изменения. Той ще подкрепи повечето от тях – но би искал да постави няколко въпроса, които е, така го вълнуват особено. Първо, правата на е, пътниците е, трябва винаги да бъдат е, съответно уместни е, в крайна сметка пътникът е, трябва да има свобода да е, избере за какво е готов да плати и какво не. Какви гаранции? Колкото по-високи са гаранциите за правата, толкова по-високи са разходите за, за, на услугата и толкова повече, по-висока е цената за потребителя компенсациите в света трябва да са удовлетворителни. Е, той е съгласен, че е, трябва да имаме един добре функциониращ европейски железопътен пазар, нещо е, подобно на това, което имаме в въздухоплаването и е, той връща внимание на изменение 166. Той смята, че той е, е от решаващо значение за по-доброто функциониране на е, железопътните линия е, транспорт в Европа. Днес можем да купуваме комбинирани билети за, от различни онлайн за е, дестинации вътре и за Европейския съюз. Е, става дума за самолетни билети. Това трябва да, бъде, да, да, да стане и с е, железопътните билети. Е, Каяк или cheapair.com, ако пробвате тези сайтове, ще намерите варианти, сравнителни цени е, ако се опитате обаче е, да направите подобно е, нещо с, за железопътен билет, невъзможно е. Трудно е да се намери продавач на билети, който да ви даде реалната цена. Причината е нежеланието на големите оператори е, да споделят данни и е, от е, опасение за подкопаване на конкуренцията. Е, и е, според него решението е, е задължително на споделяне на данни в реално време, свързани с между железопътните е, предприятия и е, бюрата за билети. Е, неговите изменения, изменение 166 е той настоява особено на това изменение и иска по него ключово гласуване. Той моли да се помисли за това и да се намери компромис в преработения вариант. От Алде господин Матеес. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря на докладчика за свършената работа и за компромисите и изменения. Вчера проведахме много добра дискусия. Стигнахме до съгласие по различните изменения, внесени от различните групи. И мисля, че резултата ще е добър. Важно е да изпратим важен, силен сигнал от нашата комисия към комисия по транспорт за това, че ние държим да се защитават правата на пътниците. Два въпроса ме занимават. Първо, необходимия баланс между въпроси, форс-мажорни въпроси, е, например, в е, железопътните дружества е, при е, метеорологични причини, които водят до забавения, закъснение, но мисля, че трябва да се освободим от форс-мажорния елемент, защото в това, което трябва да направим е да да изчистим всякаква правна е, неяснота и несигурност. Е, сега не можем да кажем, че няма да има компенсации при е, силен снеговалеж, но трябва, трябва да има достатъчно разпоредби за компенсиране на, на пътниците в такива случаи е, е, защото обикновено компаниите е, така вдигат много шум около този въпрос. Трябва да потърсим много, трябва да потърсим по-добър баланс по този въпрос с форс-мажорните обстоятелства. Има някои изменения, които бяха внесени е, свързани с възможността в предложението на комисията държавите членки да да извадят от приложното поле е, вътрешноградския транспорт. Но е, регламента не е приложим към така наречените е, е, така наречения лек железопътен транспорт, трамваите и метрото. Е, трябва да потвърдя това, защото действително в Холандия се водят разгрешени дискусии по въпроса за това, че трамваите и метрото са освободени от силата на, този, на тези разпоредби. Е, но отново, надявам се, да стигнем до компромис по този въпрос, е, но благодаря на докладчетите за това, че вървим във вярната посока. От е, зелените сега от зелените. Благодаря. Извинявам се от името госпожа Реда. Тя не можеше да бъде тук, защото председателство заседание на докладчите в Сянка. Тя благодари на господин Де Йонг за изготвените компромиси и за това, че е взел предвид много от предложените от зелените изменения. Е, Имко има възможност да е, създаде един по-удобен, по-благоприятен за потребителя е, пазар. Трябва да това трябва да, е, за да се случи това, трябва да е, се елиминира всякаква дискриминация по отношение на пътниците. Трябва да сме по-амбициозни по отношение на трансграничните е, железопътни връзки. Ако някой пропусне влак, е, тук нещата опират до джентлменско споразумение между съответните е, дружества. Е, въвеждането на такива директни билети е добра идея, но във всички случаи трябва да е задължително защитата на правата на, на пътниците за да бъде по-достъпен трансграничния е, железопътен транспорт, трябва да има на разположение данни в реално време и те да се използват открито. Е, госпожа Рада набляга на значението за е, това е, альтернативните начини за решаване на спорове да бъдат задължителни и, и е, във връзка с е, директните билети е, регламента трябва да посочи и начина, техническия начин за решаване на е, този въпрос. Е, съответно информацията е, и е, за резервационните, на резервационните системи би трябвало да се е на разположение и за трети страни. Е, ако не дефинираме това условие, е, рискуваме е, големите компании да приемат е, възможността за директни билети, но да не отварят е, системата си за по-малки дружества и трети страни. Трета страна. Така че госпожа Рада Реда иска да да ви помоли да подкрепите тези изменения. Госпожа Кавард. Благодаря. И аз имам, съм внесла редица изменения, тъй като е много важно, особено и предвид на по-нататъчната цифровизация и е, това, което бе казано до тук, е, съгласен с това, което беше казано до тук, е, е, наистина има трудности е, за пътниците е, по ЖП линиите, например от Бремен до друг град в Германия, много трудно е да се купи билет от изходния пункт до крайната дестинация, от Германия в Холандия, например в, е, е, когато в е, със, съседната страна имат, имат стачки, както например през юни в Франция, много трудно е да се пътника да бъде компенсиран за неосъществен превоз това са неща, които трябва да се променят в е, е, Европейския съюз, т.е. Е, директният билет да се разглежда като едно еднократно пътуване е, тук въпроса с закъсненията, с хората с е, ограничена мобилност или е, увреждания, е, или пък е, проблема с загубени, загубен багаж. В това отношение все още има много проблеми, които трябва да се решават. Е, господин е, жалко, че дневния наред не дава възможност да е, внесем допълнително предложение за изменение. Желателно е да да е, се помисли и да се допълни е, за компенсациите, да се е, помисли допълнително за компенсациите при физическо увреждане или причинена смърт. Мисля, че сумата, която в момента се изплаща като компенсация е смехотворна. на загубата на човешки живот струва много повече. Не не можем да, да не говорим за нещастието, което сполетява цялото семейство, така че в това отношение трябва да се е, е направят някои промени. Е, е надявам се е, комисията, сега вече е, в този вариант няма да стане, но в следващия път ще помоля комисията да помисли по този въпрос. Е, комисията е, има думата сега. благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази дискусия, за многото изменение и така оживената дискусия по това толкова важно предложение е нещо много хубаво. Това е предложение, което е много близо до, до съзнанието на гражданите и натиска от обществеността е много силен да свършим върху всички нас, да си свършим добре работата и да имаме добър, добре преработен текст текст по регламента за е, правата на пасажирите, на пътниците. Един е, въпрос, е, който бе поставен тук за приложното поле, правен въпрос и за градския и е, градските регионални е, връзки, е, лекия железопътен транспорт, метрото и трамваите, е, как това се третира в сегашното ни предложение. Е, е, наистина, преди в член 2 е, е, директивата на съвета от 95 се цитира там. Сега обаче сме актуализирали този текст от директивата от 2012 34, директивата за управление. Там член 2, алинея 2 се отнася до лицензирането. Така че целият е, трафик, е, железопътен трафик, който е лицензиран, попада в приложното поле на е, този регламент това зависи от държавите членки. Разбира се, някои лицензират и леките, е, лекия железопътен транспорт, според е, тези директива за управлението, но ако четем внимателно текста, виждаме, че това зависи не само от лицензирането, но и от е, всички вътрешни услуги, железопътни услуги и услуги, които се предлагат в целия Европейски съюз колкото до изключението за градски е, и регионални е, железопътни услуги, е, тук не сме правили е, изменения. Това, което е, се опитахме да променим е, се отнася до приложното поле, тъй като много трудно ще е за държавите членки да е, се откажат от тези изключения изцяло. Е, е, така че казваме, че е, ще, това ще остане поне за трансграничните отсечки. Е, там изключения няма да са допустими повече. Това е една така стъпка към по-разширено приложно поле. Чрез тези предпратки текста става малко по-сложен ако можете да, ако предложите нещо по-така е, разбираемо, по-лесно, е, готови сме да го приемем. Идеята обаче е, че е, в крайна сметка измененията не променят техническия аспект на нещата. Това, което имахме в старта директива е и тук. Идеята е, че обичай... обикновено всичко трябва да попадне в полето на, на лицензиране комбинираните ние, е, видове транспорт за директните е, билети. Е, това е голям въпрос. Много предложения са направени. Трудно е да се намери най-доброто. Само да припомня какво, как изглежда в момента нашето предложение – тъй като имаме и другата рамка на четвъртия железопътен пакет, в контекста на който се разглежда и този билет. Никой не може да бъде принуден да издава такива билети. Комисията в 2022 трябва да докладва за това как междувременно се е развил пазара, дали е задоволителен този вариант и дали не се налагат допълнителни изменения. За Останалото хубаво е, че сте напреднали. Разбираме е, и вашата позиция. Разбира се, че за вас най-важни са е, пътниците но за нас, разбира се, ние трябва да балансираме, трябва да отчитаме интересите на всички заинтересовани страни, както и предприятията, ЖП предприятията, въпроса с форс-мажорните обстоятелства, когато говорите за правна сигурност, трябва да припомня, че колкото повече стесняваме дефиницията, толкова по-добре. Но разбира се, докладчика предлага изцяло да, да я заличим, да отпадне, но според нас е, пък и от е, държавите членки стана ясно, че има ясно, така определено е, желание да остане такава дефиниция, но тя да е, да е, ограничена, за да се избегнат по-сложни комбинации. Благодаря. Докладчика желая ли да добави нещо? Да, има някои процедурни въпроси, на които искам да се спра. В допълнение към казаното от комисията, трябва да кажа, че вчера се споразумяхме докладчикът, е, докладчиците в Сянка и комисията да изяснят този въпрос, защото ние настояваме за правата на пътниците и би било много трудно да се изисква на една метростанция или на една трамвайна е, спирка тук е, в Брюксел да има всичко, което би имала една голяма железопътна гара – ето това е проблема, пред който сме изправени. Но ние трябва да намерим подходящия правен текст. По бележките и изразените становища, аз не виждам кой знае какви проблеми Общият принцип е, за хората с увреждания, към който винаги се придържам, е да има възможност хората с увреждания да ползват същите видове транспорт, както и всички останали. И както се посочва в предложението на комисията, ако е, хората с увреждания трябва да изчакват толкова дълго, за да получат помощ, тя се обесмисля. Сроковете не бива да са толкова е, дълги. Социалните партньори също имат своята дума тук. Второ, разграничението между непредвидени обстоятелства, т.е. форс-мажор и обещетения. В тристранните срещи вероятно е назрял момента да обсъдим този въпрос. В момента пътниците е, в железопътния транспорт не ползват изключения за форс-мажор. Това е нещо ново, което фактически ще влуши състоянието на техните права. Тук трябва да постигнем равновесие. и да се твърди, че обещетението трябва да е в много малки размери, защото нямаме предвидени, непредвидени обстоятелства, форс-мажор, е доста е, странно. Някои високоскоростни е, влакови линии предвиждат обещетения. Това би трябвало да се превърне в една практическа система за обещетения, която да не води до положение, в което е, пътника дори не очаква никакво обещетение. Да се а, е, твърди, че ако заличим форс-мажора, не можем да въведем прилични обещетения, е нелогично. Има и други предложения от е, НП ЕКАРЕ. Съгласни сме, че ни трябва споделяне на данни в реално време, ако ще функционира системата за резервации чрез един портал и директни билети. По процедурата вчера се разбрахме, че ни остава само една среща на докладчиците в сянка. Може би ще трябва да я поудължим с около час. И това се отнася до всички компромиси както и някои нови компромиси, които обмислям да внеса. Но така или иначе ще работим в неприсъствена процедура до следващата среща на докладчиците в Сянка. Резултатът от първата ни среща и искането да реагираме писменно по дискусиите, които сме водили, ще ускори процеса. Благодаря. Следващото заседание вече ще се гласува през юни. И така преминаваме към следващата ни тема. Дискусия по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Всички раздели. Както всички добре знаете, общия докладчик по бюджета от Комисията по бюджети посещава всички останали парламентарни комисии, за да обясни каква ще е процедурата за едната година. Тази година докладчик е господин Даниеле Виотти. Той ще даде повече разяснения по това какво можем да очакваме за бюджета за до година. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря преди всичко за гостоприемството на вашата комисия. За мен този тур, който правя сред е, всички парламентарни комисии, е изключително важен, за да мога да си изясня техническите аспекти на бюджета, който ние в парламентарната комисия по а, бюджети подготвяме. Ние го изготвяме чисто количествено и обединяваме различните елементи от а, различните комисии, но именно чрез участието в такива заседания мога да задълбоча, да осмисля по-добре подхода ни към бюджета. Ще кажа няколко думи за метода и след това за съдържанието на работата, която ни предстои от страна на всички, на предишните докладчици, както беше и до сега. Има желание за максимално активно участие в тристранните срещи, след това в помирителната процедура, за да се постигне политическо и междуинституционално споразумение. Но специализираните ресорни парламентарни комисии могат да дадат много ценен принос. Вярвам и се надявам, че това не е единствената ни възможност да се срещнем и да обсъждаме въпроса формално и неформално. Надявам се, че когато приключи бюджетната процедура, ще сме изминали а, заедно един общ път. Сега по конкретните теми. Говорим за съжаление за проекто бюджет, без да разполагаме с него а, реално. Той ще бъде представен а, на 23 май следващата седмица, така че в момента не разполагаме с числата. И все пак има някои а, елементи, които от страна на вашата комисия получих молба да бъдат откроени с особено внимание. Преди всичко, трябва да се гарантира, че общият бюджет подкрепя довършването на цифровия единен пазар – най-вече онези елементи, които придобиват особено значение в цифровата ера. Програмата Косме в тази връзка има особено голямо значение, за да настояваме за адекватно финансово обезпечаване. по отношение на работата на вашата комисия, трябва да се продължи работата по гарантиране на интересите на потребителите и то с един хоризонтален подход е, в е, всички законодателни актове, във всички политики на Европейския съюз. По такъв начин се е, гарантират интересите на потребителите, както е сега в текущата година, 2018 и предстояща 2019 година, с адекватни средства, предвидени в разходната част, за да се постига равновесие между инвестициите, които правят отделните държави членки и Европейския съюз адекватно финансиране е необходимо и за хармонизиране е, на финансовата рамка. Аз мисля, че тук е, очертах основните елементи. В заключение, е, признавам, че за сега доста повърхностно мога да представя общия бюджет. също имахте възможност да представите пилотни проекти, които да бъдат финансирани от общия бюджет за 2019 година в почти всички парламентарни комисии. Се представят пилотни проекти, които доказват извънредно голям капацитет за иновации. Това е най-важното и ми се струва, че то има голямо значение и за потребителите и за други сектори. Например, в областта на туризма, защита на потребителите в туризма придобива все по-голямо значение. Съвсем искрено споделям всички тези мисли би било глупаво от моя страна сега да правя празни обещания за пилотните проекти. За пилотните проекти бюджетът е доста ограничен, но ще трябва да се вместим в общата сума, която е на разположение но а, с полагането на а, общи усилия в работата, а, на всеки етап на бюджетната а, процедура, а, чрез а, съвместните ни усилия на отделните а, комисии, ще можем да откроим приоритетите не само за всяка ресорна парламентарна комисия, но и за парламента като цяло за реализиране на нови проекти и нови дългосрочни а, инвестиции които ще могат да, да дишат и да се развиват устойчиво в дългосрочен план. Това е което бих искал да представя на вашето внимание и се надявам да можем да подкрепим всички пилотни проекти. Ако това не е възможно, ще направим един подбор който да отрази потребностите на гражданите, за които работим. Готов съм да изслушам вашите съображения по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря. Сега искам да дам думата на нашия докладчик господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Виоти за това, че днес дойде да обменим мисли какво можем да очакваме и е, на какви аспекти е, на защита на потребителите и вътрешния е, пазар трябва да обърнем внимание с общия бюджет за 2019 година. Като докладчик от името на нашата комисия искам да подчертая следното. единия пазар по условие е голямо постижение. От 1992 до 2006 година е, се е увеличил с 238 милиарда е, евро. Заетостта е, се е увеличила с 1,4%, което означава 2 милиона и 800 хиляди работни места. Той гарантира свободното движение на хора, стоки, което ние днес приемаме за даденост. Разбира се, картината не е чак толкова розова, има и редица трудности. Европейската комисия предлага а, срокове и а, графици. Ние смятаме, че трябва да се обърне внимание на следните приоритети през 2019 година от гледна точка на нашата парламентарна комисия. Първо, митническата а, политика. Господин Виоти е, го е, спомена, митническия съюз е изключително съществен елемент на единния пазар. Не може да функционира единния пазар, ако няма общи правила по външните граници за целта. Митническия е, съюз и националните администрации трябва да действат в единство, но тук те първа предстои много да се направи, за да се постигне целта. Държавите членки бавно преминават към пълно електронизиране на използваните системи от митническите власти. За това трябва да се постигне справедливо равновесие между усилията на държавите членки и на Европейския съюз като цяло. Трябва да се направи преоценка къде да бъдат насочени повече средства за съфинансиране на бързото въвеждане на автоматизирани информационни системи. Второ, за малките и средните предприятия. Те са гръбнака на економиката на Европейския съюз през 2015 година. Те представляваха две трети от всички работни места в Европейския съюз. Но ми се струва, че те а, а, обягнаха от а, целенасочените решения за преодоляване на кризата. Но виждаме в доклада на Европейската комисия три големи предизвикателства пред тях. Едното е приспособяването към новата действителност на електронната търговия, достъпа до гаранции за кредитите и достъп до собствен капитал. Мисля, че бюджетът трябва да обезпечи финансово по един адекватен начин програмата Косме. Трето, защита на потребителите. Това е изключително важно в днешният етап на електронна търговия. Само 15% от потребителите пазаруват онлайн, а в Европейския съюз едва 8% от предприятията продават трансгранично. Защо? Защото нямат доверие в съществуващата система за електронна търговия. За това трябва да се предвидят адекватни средства за защита на потребителите, включително и чрез прилагане на законодателните а, актове за договорите за предоставяне на цифрово съдържание, договорите за продажба на стоки. Още веднъж искам да благодаря на господин Виоти, че дойде в нашата комисия да обсъдим тези въпроси. Благодаря госпожа Тун е, е докладчик в сянка, но Паскал сигурно ти ще го окаже. Госпожа Тун ме помоли да я заместя. Тя е, е съгласна с резолюцията за общите насоки за изготвянето на общия бюджет за финансовата 2019 година от март 2018 година, че научните изследвания, конкурентноспособността и МСП са основни стълбове за създаване на работни места, за растеж и бюджета трябва да подчертае о голямото значение на малките и средни предприятия чрез благоприятни условия за инвестиции и иновации, и създаване на нова економика, която е действително конкурентно способна в глобален план. Трябва да се посочи, че трябва да се направи повече за подобряване на живота на потребителите сега и в бъдеще. Госпожа Тун подчертава значението на е, единния пазар и защита на потребителите. Тя твърдо вярва, че всички финансови инструменти за подкрепа на единния пазар и защита на потребителите имат първостепенно значение за интересите е, на Европейския съюз. Чрез бюджета за 2019 година трябва да се насочим към тях и да не е, допуснем урязване на програмите за защита на потребителите и защита на малките и средните предприятия. Тук се включват и пилотни проекти и подготвителни действия, които са представени на вниманието на нашата парламентарна комисия. В тази връзка госпожа Тун е, иска да отбележи два пилотни е, проекта, които се подкрепят както от нея, така и от други членове. Първо, пилотният проект за оценка на въздействието на продажбата на стоки в единия пазар. Това ще даде възможност да се види какво е въздействието върху потребителите и как компетентните органи могат да прилагат еднообразно и ефективно действащото законодателство. Второ, пилотен проект на госпожа Вайдърс за наблюдение на нелоялно профилиране на потребителите от страна на авиокомпаниите. Така ще могат да се проследят нелоялните практики и ще се повиши осведомеността на потребителите. Госпожа Тун призовава за подкрепа на тези пилотни проекти чрез финансовите инструменти, предвидени в общия бюджет за финансовата 2019 година. Благодаря. Не виждам други. Следващия оратор. Тъй като докладчика е тук, не ми харесва процедурата, която прилагаме всяка година за бюджета – всяка комисия е нещо като силус и всяка комисия дава списък от приоритети за харчене. Но за бюджета като цяло, в крайна сметка докладчикът получава един списък с искания, без да се получава действителна дискусия, къде има нещо най-добро за парите, които харчим. Дебатът според мен трябва да бъде добър. Освен искането за увеличение на бюджета, трябва да предлагаме и съкращение в други моменти. В противен случай парламента винаги ще увеличава бюджета, което не е добре за целият е, Европейски съюз. От гледна точка на нашата комисия трябва да искаме малко по-амбициозен бюджет. Всъщност парите за единия пазар са пари за развитието и растежа. И е, това не, е не е така както за други комисии. Голяма част от тези неща трябва да бъдат приоритети в бюджета. Потребителите са приоритетни. А също това въжи и за целият Европейски съюз. Радвам се, че споменахте митниците, тъй като митниците са един инструмент за единния пазар, който осигурява адекватна подкрепа за пазара. Опростяването на процедурите в митниците и дигитализацията ще помогне за намаляването на измамите и ще увеличи обема на бюджета като цяло. МСП са кръвта на економиката. Трябва да има достатъчно средства за програмата Косми. И а, стандартите са изключително важни, за да можем да сме конкурентни на единият пазар и да, да подкрепяме Организацията за стандарти. Това са нашите приоритети, но като имаме предвид, е, но както казах в началото, трябва да разгледаме целият бюджет от гледна точка на парламента и да видим къде може да се съкрати нещо, за да може да се увеличи е, харченето за много важни сфери, като вътрешния пазар. Благодаря. Ако няма други, които искат думата, сега ще дам думата на докладчика господин. Благодаря. Както и подозирах, изключително важно беше да бъда днес тук, за да се насочим най-правилно към приоритетите на вашата комисия. Е, за целта а, не мога да направя друго, освен да бъда тук и да обсъждаме заедно въпроса. За а, малките и средните предприятия смятам, че а, това не е тема, която е специфична само за вашата парламентарна комисия. Много други са също така заинтересувани а, от малките и средните предприятия от гледна точка на а, бюджета. А, за 2019 година, защото настояват за благоприятни условия за МСП от гледна точка на относителния им дял в БВП и създаването на работни места. Мисля, че изказванията, които направихте, изясняват тези теми от методологическа гледна точка – мога само да потвърдя желанието за по-нататъчно развитие на електронната търговия, естествено с необходимата защита на интересите на гражданите. Но пак във връзка с методологията повторям, че и на мен не ми допада тази система, която е твърде разпокъсана на силози, както казвате, Но колега Далтан и останалите парламентарни комисии казват, нашите приоритети са същевременно и приоритети на Европейския съюз. Трябва да можем да намерим средства, за да ги обезпечим е, финансово с бюджета. Мисля, че трябва да работим в единство с всички парламентарни комисии, не за да прокарваме е, желанията на една или друга парламентарна комисия напред, а да можем общо да направим е, на стъпка е, напред в рамките на тристранните срещи. Струва ми се, че в парламента ще можем да постигнем подкрепа не само от страна на политическите групи, но и от страна на парламентарните комисии. Т.е. да имаме и политическа, и функционална подкрепа. Но това може да се постигне само с добросъвестна работа от страна на всички. Мисля, че ще имаме много поводи за напред да се срещаме формално и неформално, защото Работата, която предстои, е наша обща, не само на Комисията по бюджетите и на всички останали. Благодаря. Е- Благодаря и аз. Следващата точка в дневния ред е размяна на мнения с Европейската комисия за мерките за борба срещу нелегалното съдържание онлайн – госпожа Вернер Штайн. Не, може би друг представител на комисията. Извинявайте. Госпожа Рош Лагуна, която ще представи препоръките. Имате думата. Thank you very much. Благодаря. Съвсем накратко. Както знаете, комисията преди прие преди препоръките, които обсъждане през септември 2017 година прие съобщение за телегалното съдържание, в което са представени основните насоки, които са необходими за борбата срещу нелегалното съдържание, като искаме от платформите и заинтересованите страни и държавите членки да сътрудничат с нас и да действат активно срещу нелегалното съдържание между съобщението и препоръките комисията реши да преобразува политическите насоки в правен инструмент, който не е задължителен, като препоръките, насочени към държавите членки и към платформите онлайн – което е малко необичайно, защото препоръките обикновено се насочват към държавите членки. Основната идея е да се приложи духа на сътрудничество и насърчението, което беше дадено за проактивни действия от страна на частните оператори за борба срещу нелегалното съдържание в интернет. Използваме правна терминология, но на, на задълженията не са за... но това са препоръки, не са задължения. Чисто и просто насърчаваме тази дейност, като използваме най-добрата практика, която познаваме и която вече сме обсъдили с различни заинтересовани страни. Препоръките, както знаете, имат различна структура от комуникация, съобщението, има една обща глава, която обхваща всички видове нелегално съдържание. Знаем, че това е проблем в много аспекти от материали с сексуално насилие срещу деца, авторски права, фалшиви, безопасност на продуктите, но има дълъг списък от нелегално съдържание, което се намира в интернет. От другата страна препоръките отразяват политическата необходимост да се действа срещу терористичното съдържание, тъй като това е много сериозна заплаха в Европа и нещо, по което работим заедно с големите платформи онлайн, чрез Европейският форум за интернет. В този смисъл поискахме от платформите онлайн да реагират бързо или пък да съобщат всички тези неща на правоприлагащите органи и да свалят такова съдържание, ако това е възможно, до един час, в рамките на един час. И така, поискахме нещо, което те правят вече, да си сътрудничат помежду си, за да не се допусне съдържание, което вече е свалено, да се появи отново. След публикуването на препоръките, това беше 1 марта. Публикувахме и оценка на въздействието. След като комисията обяви своите, своите идеи в тази идея и предложихме някои евентуални варианти за бъдещето. Първият вариант е основният вариант без да променяме нищо. Оставяме в статукото и продължаваме да наблюдаваме какъв е ефекта от тези препоръки и евентуално можем да придружим мониторинга с други меки мерки, като например насърчаване на сътрудничеството и помощ за малките и средните предприятия, които не са в състояние да се справят с нелегалното съдържание по същия начин, както това го се прави от големите платформи. А, предлагам и законодателни мерки, ако се установи, че меките мерки чрез сътрудничество не са достатъчни. Един вариант тогава е да се предложи правен инструмент, който е задължителен, обвърза за терористичното съдържание. И третият вариант е, е да се предложи правен акта, който обхваща всички видове нелегално съдържание, не само тероризма. В момента събираме доказателствата за нашите идеи, ще работим по оценка на въздействието и а, започна допитване с, сред обществото. Моля ви, съобщете за това в своите избирателни райони. За нас е много важно да получим колкото е възможно повече становища. Това допитване действа до 25 юни. Провеждаме изследване на Европарометър, за да видим какви са мненията на ползвателите, защото много често те биват забравяли. Обикновено получаваме мнението на държавите членки и на обикновените заинтересовани лица, но има нужда от е, познания за ефекта на нелегалното съдържание върху нормалните ползватели. Дали са се натъкнали на такова съдържание, дали са съобщили за него и какви мерки са били взети или не. Дали съдържанието е било свалено или не. Това са следващите стъпки пред нас. Да, в рамките на различните диалози с съответните платформи по линия на, на тероризма, на словото на омразата, фалшификатите, наблюдаваме също така и изпълнението, доколко саморегулацията води до резултати и то до бързи резултати, ако искаме да избегнем съответни законодателни актове. Това е в общи линии работата на комисията до тук и съм готова да отговоря на вашите въпроси. Okay, thank you, uh, very much, uh, for this. Благодаря за представянето на комисията към депутатите. Имате ли въпроси към Европейската комисия? Разбрах, че Ана Мария има въпрос. Аз също имам въпроса. Ана, имате посетители, Ана Мария. Може ли да попитам? Имам конкретен въпрос. Засегнахте нелегалното съдържание в сферата тероризъм. Та въпросът ми е, знаят, че много правителства, включително и бългийското правителство, работят активно по премахването на евентуално съдържание, което идва от терористични групи. Не зная. Дали има някакво сътрудничество между Европейската комисия и националните власти, за да се обменя най-добра практика и в какъв смисъл Европейската комисия може да помогне на националните правителства, които работят по тези проблеми. Това е моят конкретен въпрос. Благодаря за въпроса. Да. Това сътрудничество е текущо и в рамките на контекст, в контекста на форма за интернет, там се събират комисията, големите платформи. В началото бяха Google, YouTube, Twitter, Microsoft и Facebook. В момента разширяваме участието в форума и включваме по-малки платформи, защото виждаме, че съдържанието се премества от големите платформи, където се вземат сериозни мерки към нелегално съдържание, към по-малки платформи, към фирми с един човек. Но освен това, присъстват и правоприлагащите органи от всички държави женки, и това сътрудничество се извършва заедно работим заедно и в рамките на Европол. Европол работи заедно с правоприлагащите органи в отделните държави членки и в тази рамка Европол и звеното за интернет работи много активно с специализираните звена в държавите членки, така че националното звено за правоприлагане може пряко да се обърне към платформата за нелегално съдържание или пък да сезира звеното в Европол и да се стигне до сътрудничество и по този канал. Благодаря, Катрин Штайла. Тук ние бяхме а, а, с, на заседание на заместник е, докладчиците в сянка за авторското право. кои държави членки своя глас работят най-активно и как си обменят най-добрата практика. Защото всички се проявяваме интерес как нелегалното съдържание да се сваля максимално бързо. Как да се прави това в глобалното пространство на интернет? Това е изключително важно. Може ли да чуем как се прави всичко това? и как евентуално да работим заедно да определим програмата да има ефективни мерки по този въпрос. Всичко това е в интерес на националната сигурност, безопасност и така нататък. Значи това е една тема, към която проявяме огромен интерес. И сме готови да работим заедно с вас, за да може да се стигне до резултат, която е изключително важна за гражданите. Благодаря. Yeah, благодаря и аз. Да, това сътрудничество се развива в рамките на форма за интернет. Следващата седмица на 22 май ще има един нов кръг за мониторинга с дружествата и с държавите членки. Държавите членки обсъждат помежду си какви са мерките, които са предприятели и а, кои са най-подходящи. Първо трябва да се види какво е точно съдържанието, какъв вид нелегално съдържание. Трябва да се, за да се разбере дали това съдържание е терористично, пропаганда или не. Държавите членки, разбира се, имат различен капацитет и различен набор от ресурси. Идеята всички тези неща да се съберат на едно място и да максимално увеличим ефективността. А по отношение на глобалното сътрудничество, не е достатъчно, ако речим въпроса в Европа, а пък след това съдържанието се разпространява по целия свят. Има други субекти, които не желаят да си сътрудничат с нас или пък не знаят за тези инициативи срещу нелегалното съдържание. Платформите онлайн доброволно са пари тази инициатива и са създали организация, която се нарича Глобален форум за интернет и там се обменят най-добрите практики, така както направихме в Европа и са създали консорциуми, база данни с хаштагове – където са качили а, съдържание, а, са включили съдържание, което е терористично. И тази база данни се предоставя на други платформи, които участват в това сътрудничество. Нашето намерение е да отворим тази база данни за по-малките субекти, така че всичките се възползват от съответните инвестиции и ресурси. Благодаря. Надявам се, че отговорих на вашия въпрос. Okay. Thank you very much. Благодаря. Дита Карансал, моля. Thank you very, very much. Благодаря. Искам да подчерта е думата баланс. Мисля, че трябва да се намери съответният баланс между борбата срещу тероризма, сексуалното насилие, словото на омразата и защитата на човешките права за свобода на словото, неприкосновеност. Всъщност много е важно тези неща да не се, да не се експлуатират от други лица, които печелят от нелегалното съдържание. По същия начин, както не знаем Не можем да искаме всички <clears throat> лични видове материали да бъдат сваляли. Много е важно за обществото да намерим този баланс, защото Интернет е основното средство за информация. Това е и пазар, защото затова подкрепяме идеята за развитие на част от този пазар и да дадем насоки за това как да действат онези, които хостват съответни услуги. За това. <clears throat> а, подготвих едно писмо, което иска съобразно от новия акт да се обясни процедурата има нужда от европейски правила. Не можем да допуснем частни компании да се превръщат в полиция и сами да решават кое е легално, кое не. времено имат 28 национални езици, един сайт в интернет има единствена една структура, един език. Не можем да искаме заличаване на съдържания от определена територия. Уведомленията трябва да бъдат ясни и процедурата да е ясна. За всички страни едно от злоупотребите потребяващите действия <clears throat> са действията на руските служби за дезинформация. Съдържание, което им харесва, получава много лайкове и така отива на върха. Това, което не харесват, беше обявено за неадекватно стотици хиляди пъти и така съответната платформа го блокира. Това са абсолютно легални видове съдържание. Дори и при деблокирането се оказа, че е достатъчно, че вече е късно да се противопоставим на този, на ефекта от това. Надяваме се, че комисията ще представи регламента преди 6 месеца във връзка с препоръките. Мисля, че има време да се направи това. Значи тези препоръки могат да помогнат на да държавите членки, когато подготвят своите национални разпоредби, но в никакъв случай няма да <clears throat> разрешат проблема с фрагментацията в Съюза. Е, след скандала с Фейсбук е много ясно че само европейско законодателство може да реши този проблем, а не работа на части в националните законодателства. Благодаря ви. Може би реакция на комисията? Uh, Благодаря. Вие споменахте много елементи, които е, са част от нашата работна програма в момента. Аз е, Конкретно искам да взема повод от това, което казахте за баланса и е, фрагментиране на риска. Наистина баланс е, е понятие, е, което имаме предвид е, във всичко, което правим. Много трудно е. Беше трудно и през 2000-та е, година, когато приехме директивата Комис, е, когато преговаряхме е, по тях. Е, и е, междувременно е, съда, Европейския съд е, със своите решения подобри този баланс между интересите. Е, препоръката именно е, цели такъв баланс – ние призоваваме не само за бързо отстраняване на е, незаконно съдържание, но и е, да из, се избягва е, включването на такова, качването на такова съдържание по погрешка или така прибързано предвид е, затруднения, финансов правен риск, което, което това създава. Е, ясна така и призив има за е, възможността, която не съществува в момента на еврейско нанище, е, потребител, чието съдържание е свалено, да е, оспорва такова решение. Е, сега това може да стане чрез е, уведомяване, съобщение или понеже платформата разполага със свои услуги, е, имат своите условия. Е, Twitter, е, Facebook, независимо дали дадено съжание е законно съобразно или не, те могат да решат, че то е неуместно, неподходящо. Тоест в тази препоръка, тази препоръка е прогресивна смисъл, че тя настоява онлайн платформите да прилагат е, така е, принципа на due diligence, да е, направят вътрешен преглед и добросъвестно да я прочистят своите сайтове. Ние знаем, че има ситуации в държавите членки, в 10-11 такива, които имат процедури по уведомление в, в действие това е като транспониране на директивата Комиш, но това е само по отношение на интелектуалната собственост и авторското право под влияние на американския режим. Ние сме наясно с тази фрагментация и оценката на въздействието, което правим, е, именно е, разглеждат е, този, дали това разпокъсване, тази фрагментация е, води до такъв проблем, защото само по себе си фрагментацията не е проблем. Проблемът е, че тя създава е, препятствия пред е, свободата на предоставяне на услуги. Да, вие казахте е, как е, самото подреждане, ранкирането в платформите бива повлияно чрез организирана намеса. Е, за да... Е, комисията неодавна излезе с предложение за отношенията между платформите и бизнеса. Е, ние поставихме ударение върху прозрачността в това, но необходимата прозрачност при критериите за подреждане, ранкиране. Какви са критериите? Е, да знаем по които едни резултати се поместват на първа, втора или на 25-та страница. Така че надяваме се е, нашата, тази инициатива, надяваме се бързо да преминем през преговорите е, по нея от, е, с законодателите. Надявам се това да доведе до повече прозрачност, за да се избегнат такива злоупотреби. Колкото до погрешната, фалшивата информация. Излезахме съобщение и по фалшивите новини и там ние молим за сътрудничество в онлайн платформите но разграничаваме е, съдържание, което е незаконно и такова, което не е непременно незаконно. Защото за момента фалшивите новини не са незаконно съдържание, стига не са оклеветяващи или е, не съдържат друг незаконен елемент е, по смисъла на националните закони. И отново в полето на фалшивите е, новини, прозрачността, е, която е, търсят различните заинтересованите страни, надяваме се, че ще доведе до по-добро разбиране за това как, какви злоупотреби могат да се извършват с тези инструменти. Благодаря. Преди дам думата на госпожа Кораца Билд, приветствам групата на жените от шведската партия центристка партия. Е, те са наши гости днес. Сега Ана Мария има думата. Благодаря, благодаря на комисията за това предложение. Очевидно, е, незаконното съдържание е на един от най-големите проблеми на нашето съвремие, както и фалшивите вини. Тук нещата опират до защита на потребителя, но и до е, сигурност, е, подкопаване на нашата демокрация, да не говорим за децата и защита на децата онлайн. Комисията, хубаво е, че комисията се ангажира с този този, тези проблеми, не само с фалшивите новини, с работата, която върши Европол. За мен е, голямата е, комерциална е, мощ е свързана с много отговорности в формите, които информационно технологическа индустрия е, е, е, ползва. Трябва по-бързо и по-ефективно да откриват, докладват за и отстраняват, изваждат незаконно съдържание. Не е задължение положението да се е, докладва. Това не е достатъчно. Индустрията трябва да е по-проактивна, да инвестира в новаторски технологии, да инвестира повече е, да използва е, ДНК, идентификация за установяване на и самоличност и други методи, които съществуват, но не се ползват. Имаме и други правни инструменти. Е, директивата за е, борба с тероризма, е, против сексуалната експлоатация, те възлагат задължението на държавите членки и това е част от въпроса ми към комисията. Как си представяте правоприлагането? Дали IT бизнеса върши достатъчно в това отношение? Комисията за борба с тероризма в, нашата, в нашия парламент е едина по въпроса, че е, платформите не е, действат е, достатъчно добре. Времето е отрешаващо значение. В срока, в, в който може да бъде отстранено съдържание, е отрешаващо значение защото радикализацията в интернет е голяма заплаха. Евро... Европейския интернет форум, където, е, който е разработил доброволни мерки заедно с комисията, е, както и е, борбата с фалшивите новини, са добри инструменти. Съгласна съм с Дита, която каза, че трябва да действаме балансирано, да не ограничаваме свободата на изразяване в интернет, разбира се. Но след като има жени и момичета, чието снимки остават в интернет 6 месеца и никой не може да ги е, е, извади, да ги свали от там е, и те са обект на, на обиди. свидетели сме на самоубийства на момичета в интернет. Трябва да платформите да действат по-активно това не е свобода на изразяване. Това е нов вид е, е, киберпрестъпление, е, преследване, турмоз, е, е, сексуален турмоз, е, порнография, е, което засягат е, цели поколения е, жени и млади момичета платформите трябва да поемат е, наистина повече отговорност и да действат. И хубаво е, че комисията се е ангажирала с това да, е, да следи нещата по-отблизо и да ни докладва редовно. Благодаря, комисията има думата сега. Благодаря ви и за подкрепата на нашата инициатива и за свършеното в, от нас. Споменахте необходимостта платформите да действат повече и по-бързо. Е, съгласни сме с това. Проблемът обаче е, че е, е, че това са относителни понятия. Какво е по-добро? По-добро от какво и по-бързо от какво? Проблемът, че работим, е, който търсим чрез оценка на въздействието, има да видим каква е тази е, е, отправна точка, базова линия. И това е всъщност недостатъчната прозрачност. Знаем колко е, време е необходимо за отстраняване на незаконно е, съдържание, колко съобщения преди е, се получават преди това да се случи, но това не, се, не е редовна практика за всички платформи. Но трудно е да се получи една пълна картина и сравними данни в това отношение. Та за да разберем е, дали е, съобщението и препоръките имат е, резултат, дали в резултат на тях се работи по-бързо и по-активно, трябва да сме наясно кое с кое сравняваме трябва да имаме обратна връзка от платформите. Кога ще решим, че е, това, което правим е достатъчно? Е, в това саморегулиращо се усилие. Е, така че е, един от, един от така призивите, заявките от държавите членки, които получихме е, на форумите, пък и на кодекса от поведение, за, е, именно призив за повече прозрачност. Е, е, хората искат да знаят какви са критериите, които използват платформите, за да решат дали едно съдържание трябва да се качи или не е, в интернет е, и след като, ако то се случи, каква възможност има потребителя да успори решението. Споменахте директивата за електронната търговия, която възлага задължение за докладване това не е, е точно така. Е, въпросът директива хармонизира изключението, изключеното от отговорност е, при някои е, определени условия, но в никакъв случай не залага процедура за уведомление и това е работа на държавите членки, които да решат дори в случай на неотстраняване експедитивно на такова съдържание, дали това ще доведе до това е, до наказателна отговорност. Е, има е, хипотези, сценарии, където държави членки предвиждат наказателна отговорност в случай на, на таки незаконно съдържание, други, които действат по принципа на процедурното право. Вече има призив за доброволни действия, за насърчаване на инвестиции в технологични решения и в, е, е, още в е, предишни вариант директивата в Пребила е, се казваше, че отговорността, наказателна отговорност не трябва да се разбира като основание да не се действа. Е, с други думи, е, трябва да е, онлайн платформите да предприемат, да възприемат проактивен подход. И подхода на комисията именно е в този дух. Благодаря. Председателът. сега думата има госпожа Реда. Благодаря много за презентацията. Извинявам се, че се включих късно в дискусията. Надявам се да не съм пропуснала обяснение по някои въпроси, които ще поставя. Както знаете, Европейския парламент в много случаи е, отчита проблема за е, разнобоя в вторичните режими за е, наказателна отговорност. Директивата залага различни процедури, но основната цел е да се прилага върховата на закони и да сме сигурни, че незаконни дейности биват съответно преследвани. Е, боя се, че е, заличаването, е, т.е. заличаването на нелегално съдържание е един елемент. Това, което липсва и е по-важно според мен, особено когато говорим за тежки престъпления, тероризъм, тормоз срещу деца, това са действията, които се предприемат и е, това, което ме смущава в препоръките е, че платформите се насърчават да заличават съдържание е, при условията, при които те действат, е, предлагат услугите. Защото ако една платформа никога не се налага да решава дали едно съдържание е незаконно или не, и те заличават съдържание според твоите условия, е, последствията са такива, че те ще могат да заличават повече, отколкото е незаконно, за да се осигурят, да се подсигурят спорят и ще кажат, ето това е по нашите условия. Другата опасност е, че съответните органи няма да са информирани. Е, спомням си доклада на госпожа Вил отново, отново е, относно тормоз е, срещу децата. Проблемът е, че ние не получавахме доклади от държавите членки за това какво се прави нямаме статистика какви мерки действат и кои не. А това трябва да е в основата на всяка дейност. Е, трябва да е, виждаме, да знаем дали действията предприемани от държавите членки е, помагат за решаване на, на преследване на престъпления, а не да се прикриват подобни престъпление. Приехме директивата за борба с тероризма неодавна. Срока на държавите членки да приложат мерки за отстраняване на съдържание според смисъл на тази директива все още не е факта. Междувременно комисията излиза с нови препоръки. Е, и накрая какви стимули е, предлагат, е, се предлагат на платформите, ако те работят е, е, при техните собствени условия, за да се съобразяват с основните права на потребителите. Разбирам, е, е, че няма отрицателно последствие, ако заличат твърде много съдържание. Има механизъм за търсене на, на компенсации, но обикновено но се решава в тяхна полза. Говорим за доброволни мерки, е, как се прилагат те. Имаме режима за електронната търговия като е, база е, и след това е, задължението за е, общо наблюдение. Ще кажете да, те имат задължението да предприемат мерки, проактивно да се борят с незаконното съдържание, но не могат да бъдат принудени от държавата да проследяват всичко, което качват потребителите. В препоръката сега се казва, че платформите са насърчени, приканени да го правят, но това е само покана, а не задължение, значи няма общо задължение за проследяване. Това е приканване. Европейския съд обаче е, казва, че причината, по която има забрана за такова наблюдение е, е защита на основното право на, на неприкосновен на личен живот, е, свобода на израза и е, свобода за качване в платформи. Така че се води обща дискусия за това дали частните компании, особено големите многонационални, като интернет платформите, трябва да са задължени да спазват и основните праве, права, тъй като те имат такава важна роля в живота ни и ние като законодатели, а комисията в случая е, по принцип е, казват, ние не е, ви принуждаваме да го правите, защото това е нарушаване на основни права, но така ви насърчаваме да го правите. А това подкопава изпълнението на тези текстове. Така че въпросът ми е как ще гарантирате спазване на основните права при доброволност или сте на мнение, че частните действия действията на частните фирми е, излизат извън е, приложното поле на човешките права. Благодаря. Сега комисията има думата. Thank you very much. Много благодаря за трудните въпроси. Да, съгласни сме, че е необходимо да се предприемат е, действия и препоръката ни е именно опит да се стимулират този вид процедури. Макар и не с задължителен характер, но това е, е една от възможностите, която е посочена в нашата оценка на въздействието. с е, възможностите за хоризонтален инструмент. Така че не е отпаднала тази альтернатива изцяло, но както много добре знаете, Дори и такива процедури не са защитени от такива трудни въпроси, като например дали трябва да се сваля е, съдържание, но и да се следи е, от компаниите, то да не се качва отново. Това са общите задължения за наблюдение. Член 15 от директивата за електронната търговия наистина не налага такива задължения, но не забранява на платформите и на доставчиците на хостинг услуги да следят съдържанието си. Те това правят от самото начало. И аз мисля, че е в интерес на всички незаконното съдържание да бъде сведено до минимум. Филтри има и ще има но ни трябва повече прозрачност. Трябва ни и по-ясен начин на управление на филтрите, защото те трябва да бъдат използвани е, в, в пълно съответствие с е, правата на човека. Не бива да забравяме основните права, вторачени само в платформите – частните субекти не са задължени е, да спазват хартата за е, основните права. За разлика от правилата на съвета на Европа и ООН, но това е нашата нормативна уредба и ние не можем да наложим позитивно задължение на частноправните субекти да изпълняват е, хартата. Същевременно, ние можем да създадем правна рамка, в която те да действат в пълно съответствие с изискванията на Хартата за основните права и да носят отговорност за последващи действия. Говорихте и за необходимостта от последващи мерки при незаконно съдържание. Мисля, че това се посочва и в съобщението. Ние не искаме да замитаме буклука по чергата. Когато говорим за тероризъм, когато говорим за сексуална експлоатация на деца, трябва да се стигне до дъното, трябва да се извърши разследване и да се стигне до престъпниците. Затова не само платформите онлайн, но и държавите членки трябва да вложат средства. Държавите членки трябва да взаимодействат. Правоохранителните органи и платформите трябва да имат точки за контакт и да взаимодействат в тясно сътрудничество, за да се открие нарушението и да се предприемат мерки. Съгласни сме, че ни трябва а, повече прозрачност в тази връзка. Какво правят държавите членки с тази информация, ако искат от платформата да идентифицира потребителя, който е качил съответното незаконно съдържание? Какво се случва с тях? Правим е, оценка на въздействието в тази посока и тук ключовата дума е прозрачност. И от е, платформите онлайн, и от държавите членки искаме да има ясни процедури – Говорихте също и за директивата за борба с тероризма. Крайният срок изтича през септември. И ние вече е, установяваме контакти с държавите членки, за да видим какви мерки те приемат за съответствие с директивата за борба с тероризма. Това ще бъде отправната точка за оценката ни дали правилно е е, хармонизиран цялата е, концепция за е, тероризъм, терористична пропаганда. Самия факт, че понятието тероризъм не е изчистено, то а, тогава много по-добре би било да се прилага един набор от европейски правила, отколкото 27 набора национални правила. По-голямата прозрачност ще бъде стимул за спазване на правата. Защото ако платформите просто свалят а, съдържание, без то да е действително незаконно, това ще им създаде а, лошо име. Но трябва да са ясни критериите, които платформите използват, за да определят кое съдържание е нежелателно за тях. Благодаря. Искате ли да реагирате, госпожо Реда? Да, кратък последващ въпрос. Разбирам, че е по-лесно да се изтрива информация на основата на общи европейски правила, отколкото 27 е, национални е, правила. Но не е ли добре да се сближават е, правилата? Иначе Европол може да поиска изтриване на информация на основата на нарушаване на общите условия. Кой ще задейства процедурата? Когато е, съдържание се изтрива на основата на нарушение на общите правила, да, е, властите могат да имат е, точка за контакт, е, но платформите не вземат е, решение относно законността на едно съдържание или не, те просто решават, е, че са нарушени техните общи правила. Ето ви един пример. Имам приятел, той е цветнокош, имаше профил в Твитър и беше спрян. Защо? Защото бяха почнали да го тормозят по Твитър, той отговори и а, беше спрян неговия профил в Твитър по сигнал именно на онези, а, които го тормозеха. Затова казвам, че е опасно свалянето на съдържание на основата на нарушаване на общите условия. Съвсем друго би било, ако то се сваля на основание законова разпоредба. Тогава ще може да се стигне до защита по съдебен е, ред и тогава собственика на този профил в Твитър може да се обърне към съда и да каже, че е цветнокош и че е бил турмозен, и че той просто е отговорил на нападките. И това ще постави съвсем различна светлина съдържанието. Имаме и другия случай. Някой наистина качва незаконно съдържание, и а ако не се проверява дали то нарушава закона, ако се проверява само дали то нарушава общите правила, то тогава може да бъде пропуснато разследването на изключително тежко престъпление и тогава няма наказателно преследване за извършено престъпление. Да, твърде трудно е да се прилага 28 различни е, набора национални правила, но законът си е закон. Благодаря, ще отговорите ли? Благодаря. Мога да кажа, че сме съвършено наясно с тази ситуация. В оценката на въздействието се опитваме да направим ясно разграничение между незаконно съдържание и съдържание, което не отговаря на общите правила. В интерес на принципите на върховенството на закона трябва да се разграничи именно онова, което е незаконно. Пак ще ви върна към нашето предложение за връзката между предприятията и платформите. Потребителите юридически лица, не физически лица, имат а, право да искат отстраняване е, на е, съдържание отново е, на основание нарушаване на общите правила, а не на закона. Т.е. те имат възможност да търсят защита срещу такива решения. И в директивата за борба с сексуалната експлоатация на деца. И в директивата за борба с тероризма държавите членки се призовават да свалят незаконното съдържание и да се направи преглед на действащата нормативна уредба. Това винаги би трябвало да е възможно. Винаги би трябвало да има възможност пред съда да се успорва законосъобразността на едно или друго действие. Благодаря, заповядайте. Благодаря, извинявам се, че дойдох късно. Както знаем, социалните медии, платформите играят все по-важна роля в нашия обществено-економически живот, но това създава големи предизвикателства, включително регулаторни предизвикателства – особено по отношение на незаконното съдържание. Затова приветствам препоръките на комисията да се предприемат мерки за борба с незаконното съдържание онлайн, както и принципите и оперативните мерки, които според комисията трябва да бъдат предприяти на европейско и национално равнище за борба с незаконното съдържание. Но в целта трябва да изясним кое е незаконно съдържание офлайн и онлайн – терористично съдържание, е, е, слово на омразата, измами, е, нарушения на правата на интелектуална собственост са все незаконни деяния. Но тук трябва да направим разграничението между офлайн и онлайн. За да може да бъде премахнато незаконното съдържание, се предлагат мерки за прозрачност и мерки за докладване на платформите в взаимодействие с държавите членки. Особено приветствам мярката за ефективно намаляване на качването и споделянето на терористична програма, пропаганда онлайн. И включително мерките да не се допуска качване на терористично съдържание онлайн и сигнализиране на антитерористични организации като а, Европол. Но всичко това трябва да се основава на ясни и прозрачни критерии, които гарантират достатъчна правна сигурност и предсказуемост, както и съобразяване с действащите съдебни а, процедури. Необходими са адекватни а, гаранции за защита на потребителите на участниците. Изключително важно е да се проследи и свали незаконното съдържание онлайн. Също толкова важно е този механизъм да не нарушава неприкосновеността на личната сфера и да не нарушава защита на личните данни на потребителите. Така ще се спре разпространението на незаконна информация и същевременно ще се гарантират основните права. Комисията и нейните препоръки насочват към саморегулиране на бранша и засилване на процедурите за сваляне на съдържание. Същевременно комисията като че ли не е, е изпълнена с желание да прилага хоризонтален подход към незаконното съдържание. Трябва да обърнем внимание на превенцията също така, както и на защитата, защото проблемът се създава онлайн. Трябва да обменяме практика и примери между частните е, субекти е, на пазара и държавите членки. Така ще се изяснят е, каналите, по които това съдържание стига е, до потребители като деца, Воайорството и порнографията с цел отмъщение са сравнително а, ново явление а, в а, а, широкия спектър, а, спектър на фалшивите новини. И потребителите трябва да са наясно какви техни интереси са защитени на платформите, защото платформите трябва да изпълняват своите задължения и да осигурят правна сигурност. Мерките за борба срещу незаконното съдържание и незаконните стоки трябва да продължи да се води а, онлайн. Не можем да разчитаме само на саморегулиране. Европейския съюз се гради на основата на върховенството на закона и основните права на човека. Не бива да посягаме на правата на човека. Спомняте си, ние вдигнахме високо глас, когато се разрази скандала Кеймбридж Аналитика и трябва да бъдем много внимателни като прокарваме разграничителните линии. Европейския съюз и държавите членки трябва да работят предпазливо в е, дух на сътрудничество с други компетентни органи, за да бъдат колкото е възможно по-проактивни, без да прекрачват общо приятите граници. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, отново госпожа Кораца Билт аз малко се обърках от вашия отговор. От една страна комисията казва, ориентираме се към саморегулиране, от друга страна вие казвате. Не бива да казваме, че платформите трябва да падат повече, то е безсмислено. Дано да не съм ви разбрала правилно, но според мен трябва да продължим да настояваме пред платформите да правят още повече. Защото трябва по един и същи начин да гледаме на едно представление, извършено онлайн и офлайн. Дори едно единствено изображение на детска порнография е недопустимо и прекалено. Сексизма, турмоза на а, момичета и жени а, онлайн, все ни потикват да настояваме пред платформите да правят повече. Платформа играе толкова голяма роля. Имахме конференция на високо равнище с личното участие и ангажираност на председателя Таяни. И трябва да продължим да работим все по същия начин. Да, те трябва да работят повече, по-добре и по-бързо. И накрая за заключителни думи комисията. Това последна дума ми прозвуча малко зловещо, ако така ми давате думата, но разбирам какво имате предвид. Надявам се да съм се изразила ясно. Трябва да има ясни указания. Трябва да знаем какво искаме от платформите. А когато казваме повече или по-бързо, по-експедитивно, това звучи чудесно, но е абстрактно и не е изпълнено с реално конкретно съдържание. Какво значи експедитивно? В Германия може да значи 24 часа, когато говорим за слово на омразата, 2 часа, когато говорим за подстрекаване към тероризъм. Понякога отстъп с една минута вече означава закъснение. Ако искаме от платформите да правят повече, но не казваме какво повече, ще им е много трудно те да се съобразят с нашата цел. Да, трябва да настояваме за по-нататъчни действия. В никакъв случай не съм искала да кажа, че е безсмислено да настояваме пред тях да правят каквото и да било. Не, вие сте видели и оценката на въздействието, и съобщенията, и препоръката. Нищо такова не твърдим никъде. Комисията е ясно ангажирана към а, по нататъчното засилване на ролята на платформите като пазачи на входа, а не а, да си измиват ръцете и да смятат, че нямат нищо общо. Но трябва да им дадем правна сигурност. Ако не знаеш какви са правилата на играта, не знаеш дали работиш по-добре или не. По другото изказване нямам какво да добавя, всички сме съгласни. Но е изключително трудно, почти невъзможна е задачата да се избегне появата на незаконно съдържание онлайн или ограничаване на правото на издателите. Тук трябва да работим много внимателно. Благодаря. Благодаря, че бяхте тук и че отговорихте на всички въпроси. Приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме с последната. Време за действие разполагане на инфраструктура за альтернативни горива в Европейския съюз. Тук ще разглеждаме измененията. Нашия докладчик е Матей Сван eh, Имаме 34 изменения. На практика но това показва, че няма кой знае какви политически разлики. Има разлика по отношение на ролята на правителството за инфраструктурата за альтернативните горива. Много е важно правителствата да вземат съответните мерки. И това е посочено в нашите препоръки. Много е важно подходът да се базира на пазара. В смисъл, че е, трябва да е технологично неутрален и да има възможности за иновации. Някои възможности за електрическите коли трябва да ни дадат възможности за използване на водород в бъдеще. Днес ще имаме дискусия за следобед за компромисните изменения. Те за общо 6 и така се надявам, че ще запазим структурата за... и ще се вижда съвсем ясно каква е целта. За да се гарантира въвеждането на нови технологии. Има нужда и от план за действие трябва да се настоява за разполагането на тези елементи за инфраструктура, станции за зареждане на електрически автомобили, информация за това къде се намират е, тези станции, а също така и за оперативната съвместимост между системите за разплащане, което означава и финансови средства и за това Европейския съюз е, и частния сектор трябва да направят е, това, което е необходимо. Накрая. Много е важно да сме ясни в своите препоръки, за да може да се стигне до успех. Е, е, ще проведем половин час дискусии за компромисите и накрая искам да благодаря на Палецкави и на Светлана за помощта при подготовката на компромисите. Добре, можем да не виждам докладчика в сянка от е НП. Да, имаш думата. Благодаря. Без е НП и социалистите мисля, че можем да уредим въпрос изцяло. Благодаря на докладчика за на отличната работа. Приветствам идеята за план за действие. Координация на европейско разумище за информация за потребителите. Подкрепям също оперативната съвместимост за системите за плащане. Добре е да се помисли за незаконодателно решение и да оставим тези неща да се движат от пазара – а не да се налагат отгоре нормативно от Европейската комисия. Но като цяло инициативата е позитивна. Много е важно да се води от, от самия бранш. По отношение на патентите, все още не знаем какви са под търсенията на клиентите и какво трябва да се направи с инвестициите. Тук трябва да внимаваме. Да не <clears throat> строим пътища за никъде. Инфраструктурата, която се въвежда, трябва да се въвежда по един интелигентен начин. След това идва въпроси за субсидиорността. На кое равнище трябва да се вземат решенията, дали на европейско равнище и комисията ли трябва да дадем стимули за държавите членки да инвестират в такава инфраструктура. Трябва да помислим за това как да насърчим самите държави членки, но като цяло подкрепям подход на комисията и на докладчика, но от името на ЕКРА има е няколко, някои въпроси за това как, как тази инициатива ще се финансира. Ще има нужда от много сериозни размери инвестиции. И не се знае дали всичко това трябва да се финансира изцяло от държавният бюджет. Прочетох компромисите, мисля, че те отразяват адекватно измененията, внесени от групата. Мисля, че становището е добро и се подкрепя от повечето групи. Благодаря. Матеес. На, на, на холандски. Мисля, че си подготвил много хубаво становище. Дискусията беше много кратка. Имаш ли коментари? Аз ще отговаря на докладчика за оценка на английски, да не се губи време за превода. Благодаря господин Далтън за коментарите. Искам съвсем ясно да кажа, че в първоначалното проекто становище изрично написах, че стимулирам, назначавам комисията да оцени дали оперативната съвместимост на плащанията трябва да, да се задейства чрез законодателство или да оставим пазара да реши този въпрос. Много е важно да оставим възможност за пазара да действа. Цялата идея в този параграф е в бъдеще да не се допускат нещо, е, е, както беше в е, телекомите, имаше роуминг, след това възникнаха проблемите и трябваше да се намесим и ние, за да се помогне на потребителите, така че всичко да се регулира по един адекватен начин. Комисията каза, че искам да има възможност да се действа чрез незаконодателни мерки, затова съм записал тези неща в проектостановището и ще се придържам към тях. Казвам тези неща, за да разсея вашите съмнения, че всичко се базира на законодателни актове. По вторият въпрос, въпроса за финансирането знаем. Особено за публично достъпните станции за зареждане. В тези случаи не винаги има печалба. Знаем, че има публични средства, които са на разположение, евентуално държавни средства да се стимулира фискално продажбата на електрически автомобили. Мисля, че трябва да харчим парите разумно. И това ще бъде взето при като обсъждаме следващата финансова рамка и увеличение евентуално на финансирането в някои случаи. Но това финансиране не непременно трябва да е държавно или публично. Много от станциите за зареждане, които се изграждат близо до дома и до службата се строят от частни фирми. Надявам се, че сме взели предвид вашите опасения. Благодаря за подкрепата. Благодаря. Виждам, че ще приемем становището на следващото на сесията ни през юни. Успех в работата! И с това приключваме сутрешното заседание. Заповядайте отново в 2.30 приятен обяд и ще се видим отново след